So welcome everybody. Добър ден на всички. Започваме заседанието. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Имате ли някакви възражения по точките от дневния ред за днес? Нямате. В такъв случай можем да преминем към съобщенията на председателя. Първо искам да посоча, че тъй като има много заседания в парламента, за съжаление не можем да осигурим превод на датски, латвийски и хърватски езици. Следващото съобщение че бяха прияти решения на координаторите за номиниране на докладчици. Госпожа Силви Гийом от групата на социалистите и демократите ще бъде докладчик по установище за комисията КОНТ за освобождаване от отговорност за 2013. Госпожа Хелга Стивенс беше определена за докладчик по разрешаване на държавите членки да ратифицират протокола от 2014 година за Конвенцията за принудителния труд. Предлагам да одобрим тези решения на координаторите, ако нямате възражения. Не виждам такива. За това можем да преминем към първата точка от дневния ред за разисквания, а е именно продължаване на преговорите а, с а, темата за разгръщането на бордовата система и кол. Давам думата на докладчика. Господин Вос. Благодаря. Най-напред да дам малко предистория на това предложение. Става дума за едно обвързващо въвеждане на една система за спешни повиквания ЕКОЛ система. Това е, предложението е част от цял пакет предложения на Европейската комисия. А тук става дума за различни категории обработване на е, лични данни, лични данни като спецификацията на автомобила, иденти, идентичността на водача, мястото, местоположението на регистрацията и така нататък. Тук е правя препратка към предишните директиви 95-96 и директивата за електронни комуни... комуникации 2002-86. 68, извинявайте. ИМКО е водеща комисия, Интре и Либе са консултативни комисии и ние като комисия Либе е, в съгласие с, договора 50, с член 54 сме асоциирана комисия по това предложение. Това е новия член от договора. По отношение на тази асоциация имаме възможност за допълнителни предложения за изменения. Може да обработваме такива предложения. Имаше обаче противоречие между Имко и Либе по отношение на някои предложения, на някои подробности. В Либе изготвихме становище на 31 януари, гласувахме това становище, на 26 февруари докладът по принцип бе прият в пленарна зала. На 8 октомври имахме първата тристанна среща, втората тристанна среща е за утре определена. Ще имаме три технически съвещания. Две от тях са със съвета и комисията, а две е, заседания ще бъдат на докладчиците в Сянка. Сега по отношение на самите преговори. Преговорите са трудни, особено що се отнася до позициите от ИМКО и нашите позиции. Те понякога доста се различават. Основната ябълка на раздора са личните данни. като Тим, кое е госпожа Зеленова от социалистите и демократите. Тя е готова на компромиси и в много заседания с мен се оказа достъпна и показа желание за постигане на компромиси. Имко ще се опита да приключи тристранните срещи в рамките на италианското председателство. Има много срещи, които се правят в последния момент. За момента нашите предложения не са разгледани. Още в първия трилог комисията и съвета не се интересуваха много от проблематиката защита на лични данни. Сега обаче нещата малко се попромениха, особено в, по отношение на съвета. Съвета малко се придвижва към нашата позиция и вероятно повечето от нашите предложения ще бъдат приети. Но може би това се дължи и на факта, че Имко, т.е. екипа на Имко също е убеден от, в правото на нашата позиция. Има някои неща по съдържанието, които искам да засегна. Най-напред TPS системата. Това е един апарат, където о, публичната екосистема е интегрирана. Ние искаме за този апарат да въжат всичките разпоредби за защита на личните данни, които се отнасят и за целия публичен сектор и изискваме и да няма трансфер на данни между публичните системи към частни, частната система. Сега по отношение на, на включването и изключването, имаше задълбочени дискусии тук в комисията. Не можахме да постигнем споразумение с ИМКО. В доклада в пленарна зала този проблем беше заложен и прият, аз предложих да има едно копче за изтриване на допълнителни или ненужни данни. Данни, които са получени в рамките на едно пътуване и които няма нужда да бъдат запазени. Освен това, би било хубаво да имаме правото на пълно заличаване, но трябва да видим какви ще са резултатите от странната среща. На следващо място искам да се спре на трансфера на данни към трети страни. Тук също искахме, ако има частна система, към която да се прехвърлят данни, тя да изисква одобрението и съгласието на съответното лице. По принцип обаче, такива данни не би трябвало без одобрение да бъдат предавани. Но и тук нещата не са ясни. За... Трябва да изчакаме утрешната среща, как ще завърши тя. И още едно нещо. Имахме големи проблеми между парламента и съвета за делегираните актове и актове за изпълнение – Съветът смята тук, че трябва актовете за изпълнение да се обработват, докато ние смятаме, че трябва да имаме делегирани актове. Това също все още се обсъжда. Аз се надявам, плахо се надявам да постигнем компромис и тук, поне да се, раздели, да се разделят актовете по съдържание. Е, там, където става дума за, за данни с сензитивно съдържание, тези, този трансфер да се регулира от делегирани актове. Благодаря, Благодаря ви много. Има един от колегите, който иска да се изкаже. Дам думата на София Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря, Аксел, за направеното представяне на темата. Що се отнася до процедурата, считам, че трябва да помислим дали искаме да продължим да използваме тристранните срещи по начина, по който го правим до сега, защото тук имаме типичен пример за нещо, което не трябва да се решава чрез тази процедура. Ние не разглеждаме технически аспекти, а това са политически решения, които се вземат зад затворени врати. И ние трябва да сложим това и тези тристранни срещи да се ограничат само до въпроси от технически характер. Не считам, че въпроси свързани с това къде ще се съхраняват лични данни без да имаме правото да изразим своето мнение, всички тези данни, които са свързани с местоположението ви и прочие. Мисля, че тук хората трябва да имат правото да получават информация. Освен това за въпроса за изключването, мисля, че този въпрос трябва да се разреши, защото е нелепо да се иска от хората да не, нямат думата, когато става дума за съхраняване на техни данни. Хората трябва да могат да заличават данните, които са се съхранили в системата след края на пътуването. И не мога да се представя какво изисква да не даваме възможност на хората да заличават данните, които вече не са необходими. Ако единствената цел е безопасност по пътищата, тогава аз не виждам защо трябва да се съхраняват данните след като е приключено пътуването. Така че дори преди да се приемат тези а, решения ми побиват тръпки. Надявам се, че ще се намери решение. Искам да разбера каква е позицията на делегацията на парламента по време на тристранните срещи и дали има единодушие. Благодаря ви. Няма други заявени желания за изказване, а всъщност господин Зипе. След това ще дам думата отново на докладчика. Искам да задам въпрос. Когато казваме, че можем да заличаваме дати, данните в края на пътуването, има ли някакви мерки за сигурност, че данните ще се съхраняват само в котия вътре в автомобила и че няма да бъдат предавани на, на място, което се намира на дистанция от автомобила, така че има ли някаква сигурност, че данните ще се съхраняват само в котията в автомобила? Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат, давам думата отново на докладчика Аксел Фокс. Благодаря. <clears throat> Сега за тристранните срещи и въобще за защитата на личните данни. Е, трябва да кажа, че чувствителността и в другите комисии е, тази чувствителност не съществува така, както съществува при нас. Затова основните принципи за заличаване на излишните данни, достъпа до данните, това са въпроси, които не се ползват от приоритет от другите, при другите комисии. Трябва да обясним на колегите за какво става дума. Сега за включването и изключването. Е, това, този въпрос не бе одобрен и в пленарна зала. За това аз предложих версията или по-скоро компромиса за копчето за заличаване, т.е. когато се изключи колата, да се заличават и данните, е, т.е. поне тези, които не, не трябва да се запаметяват но не зная дали технически това би било възможно. Не зная и дали тези данни могат винаги да се заличат. Е, трябва да изчакаме, както казах, тристранната среща. Нещата обаче изглеждат добре, според мен, защото виждаме, че и съвета е готов на компромиси тук. По отношение на данните, дали те остават в самата кола. Това би трябвало да е принципа на тази система. Т.е. данните да са в тази котия и ако нещо се случи, чрез сензорите на, на а, е, системата да се предават а, е, данни за последните три положения на колата, местоположение на колата, за да може а, е, да се разбере къде се е движило превозното средство. Сега не бива да се бърка с системата, която имаме в момента. Имаме, това е публична система. А при... Водачите могат, освен публичната система, да, да се абонира, така да се каже, да се включат и към частни системи, но това не е наш въпрос. Това е въпрос, който се решава на личностно основание от самия водач и в разговори с предприятието, което продава автомобила. Така че това не е предмет на настоящата дискусия. По принцип обаче, пак повтарям, данните се запазват в котията в колата и само когато има нужда, те биват изпращани нататък. Благодаря на докладчика и на всички колеги, които работят по това досие. Стигаме до следващата точка в дневния ред, което е решението и споразумението с Швейцарската конфедерация за начинът на участието на тази страна в Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Въпросът беше включен след референдум в тази страна и сега ще дам думата на Роберта Мецова да ни каже докъде са стигнали нещата. Благодаря, господин председател. Исках да споделя с вас докъде са стигнали нещата след и да ви кажа какви предложения се формулираха след заседанието на докладчите в Сянка. Швейцария се присъединила към дъблинската система и всъщност участва активно. ЕАСО играе много важна роля в тази политика и всички ние сме сме убедени, че участието на Швейцария ще добави много важно измерение към ролята на службата за подкреп в областта на обежището. Предвидено е да бъдат сключени споразумения те има такива с Швейцария, те са сключени с Норвегия. Споразумението описва степента и начинът по които асоциираните страни като Швейцария ще участват в дейността на тази служба. Винаги съм смятала, че участието на Швейцария в дейността на ЕАСО е логическата следваща стъпка. По-конкретно, защото те са асоциирани в дъблинската система. Не можем да разглеждаме обаче този регламент в един политически вакуум. Участието на Швейцария добави ново измерение към този дебат. По време на предишното законодателство, на предишния мандат, ние обсъждахме по-нататъчните стъпки и стигнахме споразумение да, ня, да не се допускат правни пречки пред сключване на споразумение, дори и след референдума през февруари. Тук обаче трябва да имаме предвид няколко оговорки, по отношение на правните последици от референдума през февруари. Мисля, че ние не бива да прибързваме с ключването на споразумение с Швейцария. Подписването на такова споразумение е, би изпратило посланието, че а, е, ние а, е, не, не сме предприели никакви мерки след а, е, решението в Швейцария за свободата на движението. Ето защо моята позиция е да отложим решенията по този въпрос на ниво парламентарна комисия, докато не се запознаем е, с, с, в подробности с всички аспекти на сключването на споразумение. Още повече, че трябва да има предвид и референдума. Отлагането на това решение ще ни даде възможност да оценим по-добре последиците от това споразумение, още повече, че тогава ще разполагаме и с резултатите от втория референдум. Благодаря много, казва председателят. Един колега се е записал за изказване и това е Сесилия Викстрюм. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя благодарността си към Роберта за работата по два досие. Аз поделям в много голяма степен възгледите, които тя изрази. Искам обаче да посоча, че позицията на АЛДЕ е да подкрепи споразуменията между ЕАЗО и страните партньори. Мисля, че ние трябва да дадем това съгласие за това споразумение скоро, а не по-късно. Получихме информация за това как ще се транспонират резултати от референдума в националното законодателство. На 30 ноември предстои още един референдум за по-нататъчно ограничаване на иммиграцията до 0,2% годишно ние, за съжаление, не би трябвало на този етап да даваме своето съгласие. Съгласна съм с това, че трябва да имаме яснота а, за това какви ще бъдат последиците от, това, от този референдум и трябва да получим уверение, че това няма да повлияе върху европейското законодателство, което, което Швейцария подписала. В това число и регламента от Дъблин. Ето защо като цяло подкрепям предложението на докладчика да поискаме председателския съвет да ни отпусне още 6 месеца да се изключи това споразумение. Това е важно и за нас, и за Швейцария. Благодаря. Благодаря. Още двама души са се записали за изказване госпожа Сипел от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Най-напред искам да се извиня. Силви Гийом, докладчика в сянка, не може да бъде тук. Затова ще прочета нейната позиция. Имаме нужда от ясна представа за въздействието на швейцарския референдум през февруари няма нужда, а и би било вредно да прибързваме с включването на това споразумение. Нека да сме наясно с сигналите, изпратени след референдума. Те, те изискват от нас да бъдем предпазливи. Както беше казано, все още няма ясна представа за правните последици от референдума, що се отнася до мигрантите и по-конкретно търсещите обежище, приемането на резултатите от референдума поставят много въпроси във връзка с съвместимостта с международното европейското законодателство. Предвиден още един референдум за 30 ноември и целта и съдържанието на тази инициатива не са успокояващи. Тази инициатива иска да ограничи миграцията и да, и да е, насърчава е, контрола върху ръждаемостта в развиващите страни. Нетната иммиграция не, не би трябвало да е, превишава 0,2% от населението в срок от 3 години. Сигналът очевидно не е насърчителен. Ето защо аз подкрепям това, което вече беше казано трябва да се прекрати временно решението на парламента. Председателят, благодаря. Госпожа Вержа има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много бърза, тъй като основното беше казано и съм съгласна с това, което беше казано. Благодаря на докладчика. И искам да кажа само, че изобщо не е спешно да се подписва това споразумение и тази договореност. Последиците от референдума през февруари не са ясни. Предвиден е още един референдум и следва да подчертаем факта, че имиграцията към Швейцария идва от Европейския съюз. Ето защо това трябва да се подчертае и то, това означава, че ние трябва да си помислим преди да сключим тази договореност. И така, давам думата отново на докладчика, за да приключи. И може би да се каже, че председателят препоръчва да се отложи сключването. Благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че подкрепиха моята позиция, що се отнася до процедурата. Шестседмичният срок вече изтече, това е срока за подписване на договореността, ние искаме председателския съвет да ни, от, да ни отпусне още 6 месеца. Предлагам също така да поканим още един път швейцарските власти след следващия референдум да ни представят своя анализ и също така евентуално да се обърнем към правната служба с молба да анализират по-задълбочено въпросите, които вече представиха, а те биха могли да се променят след втория референдум. Председателят, благодаря. Председателя ще се съобрази с тези препоръки в съответствие с правилника. Благодаря на колегите, които работихме. Благодаря за дискусията. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. И това е програмите на Европейския съюз за финансиращи инструменти. И тук са дошли гости генералния директор госпожа Мико от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Благодаря ви за присъствието. Тя ще ни представи програмата за 2014 година и финансирането за програмата за права, равенство и гражданство и програмата за 2014 година и финансирането на програмата правосъдие. Давам думата на госпожа Мико. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати. За мен е удоволствие, че съм тук за пръв път, след като беше прията многогодишната рамкова програма, по която работихме с мнозина от вас за да постигнем нужния баланс между различните програми, като същевременно оптимизираме и упростим програмите по такъв начин, че да можем да постигнем поставените цели и да подкрепим политиките, свързани с правосъдието и правата. Ние сме твърдо ангажирани и ще ви докладваме регулярно по постигнатия напредък в изпълнението на програмите. В рамките на предходната рамкова програма имахме 6, сега имаме две програми. Първата програма е, е програма Правосъдие. Тук са включени както гражданското, така и наказателното правораздаване. И втората програма е Права, равенство и гражданство. Както ви е известно, Регламентите, с които се създават двете програми, бяха прияти в последните дни на 2013 година. Годишната работна програма за 2014 и по двете програми бяха прияти в края на месец април на настоящата година. Двете решения на комисията за изпълнение на програмите се намират на вебсайта на Генерална дирекция правосъдие. правосъдие. Там има подробно представене на всички дейности, които са планирани от Генерална дирекция правосъдие съгласно бюджета, с който разполагаме за 2014 година. В решението на комисията също се предвижда и нов начин на представене на разходите в процентно изражение, за да се види, че това, което се харчи, е в съответствие с взетите решения от законодателните органи. И така баланса между конкретните цели се запазва по този начин. Общите средства на в бюджет 2014 година, заделен за двете програми, са близо 100 милиона евро. По права равенство 50,4 и 45, малко над 45 милиона са за правосъдие. Повечето от тях ще бъдат изразходвани по конкретни програми, но ще има и търгове. 9 вече са публикувани, 7 предстои да се публикуват през месец ноември и месец декември съответно. В съответствие с договорените цели, ние искаме да насърчим политиките в областта на гражданството на Съюза, да се борим срещу расизма, ксенофобията, хомофобията, също и да заделим средства за обучение в областта на правосъдието. Комисията иска да се подсили връзката между политиките и наличното финансиране и да се подобри достъпа до тези програми, като се действа винаги в рамките на финансовия регламент. Може би сте забелязали, че годишните работни програми за 2014 година включват повече търгове от предходните години и большинството от тях са насочени към конкретни цели. Приоритетите, които са заложени, са дефинирани много по-конкретно и са в по-добро съответствие с разработването на политиките. Много от тях ще допринесат за ефективното прилагане на законодателството на Европейския съюз и за по-добро прилагане на правата на европейските граждани. Подбраните проекти трябва да дават европейска добавена стоеност тъй като това е искане и на Европейския парламент, което многократно сме обсъждали подробно. Също времено търсим синергии между нашите програми. Преди две седмици беше а, публикуван, а, беше обявен търга, който се отнася до подпомагане на жертвите, включително под Дафне. И всичко това цели да се помогне по един последователен, съгласуван начин на жертвите и да се постигне по-голям ефект. За да постигнем целите на програмите, от особена важност е сътрудничеството между заинтересованите страни. Сътрудничество с гражданското общество, с европейски мрежи, създаването на партньорства. Крайният срок изтича на 14 ноември следващата седмица. Целта е да се създадат три годишни партньорства, като се създадат мрежи, които обхващат различни сфери от нашите програми. За Европейската мрежа за обучение по правните въпроси също се подготвя обявяването на тръжна процедура. Комисията също възнамерява да предприеме действия, за да се улесни достъпа и не само това, но да се улеснят кандидатите в този сложен свят, свързан с финансиране от Европейския съюз, който често обърква кандидатите. НПО, обществени органи могат да участват. Има и условия, свързани с частни организации. Малките проекти не са изключени, стига те да могат да докажат, че имат достатъчна добавена стойност. В усилията ни да упростим процедурите, ние прилагаме един правилник, един набор правила за всички тръжни процедури. Също сме въвели и упростени формуляри за заявки за възстановяване на похарчени суми по програмите. И смятаме тази система да се приложи и за други програми. Така се намалява бюрокрацията по управлението на проектите и се намаляват разходите също като цяло. Комисията също полага усилия да разпространява по-добре информация за новите програми и за обявените тръжни процедури. Тук сме донесли листовки на всички езици, които предлагат информация за отделните програми. Уебсайтът ни беше реорганизиран, за да може да дава по-голям обзор на различните процедури, които се предлагат. Получили сме и обратна информация от кандидатите и повечето от тях са удовлетворени, че могат да навигират между различните тръжни процедури, тези, които са в ход и бъдещите такива, и да видят в каква степен съответстват на техните цели. Освен това, предоставяме информация за предстоящи тръжни процедури, като се предлага индикативен график. Освен това, вече бяха организирани информационни срещи в много от държавите членки с цел да се срещнем с евентуални кандидати от отделните държави членки и да предоставим целева информация и насоки за това как могат да получат достъп до финансиране от Европейския съюз в сферата на правосъдието. Ние ежегодно ще се отчитаме пред Европейския парламент за това какво сме постигнали при реализирането на проекти, както и какви слабости са констатирани при изпълнението им. Ние се намираме все още на много ранен етап в изпълнението на програмите, но подготвяме нашите отчетни доклади. И аз с удоволствие ще представя този доклад пред вас и да го обсъдя, но преди да приключа искам да обърна внимание на още един аспект, свързан с реорганизацията на комисията. Сега Генерална дирекция правосъдие е доста разширена. Към нас сега са всички служби, свързани с защитата на потребителите, частите, свързани с защита на потребителите, не с здравеопазването. От 1 януари организационно ще се случи това, но вече в политически смисъл го правим и на този етап. Получихме от сегашната дирекция вътрешен пазар тази част, която се занимава с която се нарича в момента корпоративна социална отговорност. Тя ще премине към нашата дирекция. Аз съм убедена с оптимизираният процес, който въвеждаме, ние ще можем да постигнем основните цели и аз с удоволствие ще ви информирам за хода на нашата работа. Благодаря ви много, госпожо Мико. Има заявено желание от госпожа Вержия за изказване. Благодаря. Искам да се спря на програмата Права, равенство и гражданство. Средствата, които са заделени, са, са доста а, завишени за настоящия а, период. Ние забелязваме също, че има нарастване на расизма, на ксенофобията, неравенството също се разширява и най-често са засегнати хората, които са подложени на дискриминация. Сред тях са и хората с увреждания, както и жените. Така че искам да изразя отново безпокойствата на Комисията на парламента по правата на жените относно промените, които се внасят в различните програми. Вие също се занимавате и с защита на личните данни. Това е тема, която също е от особена важност. Преди малко я разисквахме. Въпроса за гражданството теоретично също е част от вашите компетенции. След внесените промени в организацията на Европейската комисия, но сега се запитваме кой точно отговаря по тези въпроси. Също въпроса за правата на потребителите влиза в вашите правомощия. Също и дружественото право но къде попадат основните права в всичко това? И как госпожа Юрова и госпожин Тимерман ще работят по тези въпроси? За мен това все още не е доста толкова ясно. Искам да разбера по-добре какви са приоритетите на вашата генерална дирекция, госпожа Мико свързани с бюджета. Има още двама желаящи. Госпожа Габриел. Благодаря. Искам да поставя акцент върху програмата Право, равенство и гражданство и програмата Дафне по-конкретне. Съгласни сме с упръстяването, но това не трябва да доведе до прозрачността. Когато погледнем бюджета, виждаме, Бюджетът през 2014 година е 12 милиона, т.е. той е спаднал с повече от 30%. Дали цифрите, с които разполагаме, са точни? Още два въпроса. Как ще предотврати комисията всички форми на насилие срещу децата и жените, имайки предвид тези сериозни съкръщения, след като и преди финансирането беше недостатъчно? Второ, има ли конкретни мерки за да се опростят административните формалности и искания, така че малките НПО да предлагат проекти по програмата Дафне? Как ще запази комисията видимостта на програмата Дафна и как да се запази своята ефективност и популярност? Благодаря. Благодаря и аз. Госпожа Стивен се следващата. Благодаря. Искам да благодаря за това изложение, но имам един въпрос. Темата е следната. Значи, имате определен бюджет за определени организации, които работят с хора с определени увреждания, но там има също разходи. Например, е, преводачи за хора с слухови увреждания, има и други проблеми. Ако някой човек не може да пише добре, тогава трябва определена друга целева подкрепа. Т.е. аз за тези разходи говоря. Други групи нямат тези проблеми, но мисля, че трябва да се помисли и за проблемите на тези групи. Те трябва също да бъдат по-ясно застъпени в тези програми. Това са важни теми, т.е хората с увреждания. Затова и моят въпрос. Имате ли мерки, предвидили, предвидили, предвидили ли сте мерки и програми точно за тази целева група, защото за тях се налагат също понякога допълнителни разходи. В миналото сме виждали, че програмите са били отхвърляни, защото именно е, възникват такива допълнителни разходи. Thank you very much. Um... Благодаря. Това са наистина много важни въпроси и много важни програми. Ще помоля госпожа Михо да отговори. Благодаря ви за въпросите. Мисля, че начинът по който програмите са оповестени на нашата интернетна страница и техните цели, вижда се а, каква, каква сума отговаря на каква цел. Но искам да уточня и следното. Ако погледнете за Дафне или други проекти, трябва да видите двете програми в цялост. Както и казах във въведението си, ние не гледаме това, което е, бе специфицирано преди, т.е. това, което се казваше Дафне преди и сумата срещу нея. Ние говорим за Дафне и достъп до програмата Правосъдие. Ако комбинирате тези две програми, тогава ще видите, че сумата е по-голяма от предишната сума, от предишната голема. И мога да ви представя в последствие, а именно през 2015 година, ще ви представя доклада с точните цифри. За всички области, които бяха споменати от колегите, за всички тези области ще има мерки. И то в публикуваните програми или тези, които ще публикуваме. Но едно нещо искам да ви, да ви кажа още сега. Когато правим страницата, ние представяме цялата информация, ние информираме държавите членки за нашите програми. Освен това, вие сте тези, които могат да се свържат с определени заинтересовани страни и да ги накарат да участват. Имаме нужда от вашата, от вашата подкрепа, от вашето съдействие, защото наистина вие може да опосредствате участ, участието в програмите. Ние правим каквото можем, информираме обществеността, разпространяваме тази информация, <clears throat> но вие също може да ни помогнете и мисля, че резултатите ще са по-добри, ако обединим усилията си. Освен това, имаме и пилотни проекти, които са предложени от вас, така че ние се опитваме да <clears throat> да съвместим нашите програми с вашите пилотни проекти. Спомням си, например, пилотния проект за обучението с господин Перлингвер и други колеги, или пък пилотните проекти за език за хора с слухови увреждания. Това бяха много важни а, проекти и благодаря на вашето сътрудничество за това, че можахме да ги приложим. Ние се опитваме да упростим процедурите за нас и за бенефициерите. Както казах и преди малко, ние сме 5-6 служби, бяхме 5-6 служби, а сега сме в, един, в една дирекция и се опитваме да следваме едни насоки, да следваме опростени формуляри. Не казвам, че сме перфектни, но сме в началото на една финансова програма и ще се опитаме да се, да се адаптираме към изискванията за, за прилагане на, програ... на програмите. Сега, е, за гражданството. Кой какво прави в комисията? Наистина имаме комисар Абрамополос, който, който отговаря за програмата гражданство. В нашата главна дирекция ние ще продължим да правим това, което правихме до момента. А с какво се занимавахме? Ние сме, се занимавахме с правата гражданство. И това, което когато говорихме с вас, то беше именно за това. Опитваме се с главна дирекция вътрешни работи да работим, но ние не променихме нашия ресор. Що се отнася до правосъдието, това, което се промени, това е главна дирекция ком, комуникация. Тяхната програма отиде е, към господин Авра, Аврамо Полис. Благодаря, благодаря ви за вашето присъствие, за вашата презентация. Ние ще следим прилагането на програмите, това е ясно. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно това са програмите на Европейския съюз за, инс... за финансиране на инструментите, но този път став, ще става дума за ОЛАФ. И така, имаме гост. Йохан Хол който е началник на отдел в ОЛАФ, Д5. Добре дошли. Той ще представи работната програма за 2014 година за обучение за програмите Перикъл, защита на еврото. Имате думата. Um, thank you, Mr. Albrecht. Благодаря, господин Албрехт. За мен е чест, че имам тази възможност да представя програмата Периклес 2020. Малко предварителна информация за програмата Периклес. Ще споделя и конкретни данни за програмата 2014 година. Програмата Периклес е програма за обмен, подпомагане, обучение, защита на еврото срещу фалшифициране. Програмата е създадена с решение на съвета през 2001 година и беше продължена след първоначално предвидения срок до 2005 година до 2013, пак с решение на съвета на 11 март беше приета програмата Периклес 2020 година за програмния период 2014 и 2020 година като част от програмите по МФР. Програмите влизат в сила, влязаха в сила на 6 април. Приложението на регламент 3031 се отнася само до държавите членки на еврозоната. Допълнението към тази програма все още очаква ратификация в Обединеното кралство. Програма, предишната програма Периклес беше определила 7 милиона евро за периода до 2013 година и тя беше изпълнена успешно. 113 проекта са изпълнени, 72 проекта са предложени от компетентните органи държавите членки, например правоохранителните органи, полицейските власти, но също така и представители на националните банки и монетни дворове. 41 бяха по инициатива на комисията или ОЛА в периода 2007-2013. 4300 експерти участваха в проектите, по инициатива на 80 страни в цял свят, според оценките, извършени от комисията, едната през 2013, другата през 2014 година. Тези оценки бяха предоставени на парламента и на съвета. Предишната програма беше ефективна независимо от ограничения бюджет. Всъщност можем да се кажем, че това е европейската програма с най-ограничен бюджет. Що се отнася до следващия програмен период? Регламент 3031 определя 7,3 милиона евро за период от 7 години. Програмата трябва да започне да се изпълнява от 1 януари 2014 до 1 януари 2020. Основната цел е да се предотврати фалшификацията на еврото и да се гарантира сигурността на обществените финанси. Програмата 2020 е модернизирана, упростена по-конкретно по отношение на разходите, на които бенефициентите имат право. Регламентът също така съдържа засилени разпоредби за контрол, оценка и докладване от страна на бенефициентите на безвъзмезните средства. Изискванията за докладване предоставят на съвета и парламента по-конкретна информация за изпълнение на програмата Периклес. Програмата също така съдържа разпоредба за делегирани актове. Как се изпълнява програмата? В съответствие с регламента, комисията би трябвало да приеме годишна програма за работа и в действителност първата годишна програма за работа беше приета от комисията през май 2014 година. Европейската комисия изпълнява тази годишна работна програма възоснова на регламента чрез безвъзмезни средства – конкретни е, приоритети, насочени предимно към региони, в които опасността е, от е, фалшифициране на еврото са, е най-сериозна. Програмата финансира дейностите, които отговарят на изискванията, така както те са посочени в регламента. Използваме семинари, програми за обучение, обмен, е, това са все дейности, които се извършват и в Съюза, и извън него. Годишната работна програма за 2014 година е, е на стойност 925 е, 000 евро е, в съответствие с стратегията Периклес. Тази стратегията е документ, който изготвяме с експертите от национал... в националните е, органи, това съдебните органи, правоохранителните органи, но също така и финансовите институции. Разбира се, от Европейската Централна банка, Европол. Обсъдихме приоритетите на Перикле с тези експерти и представители и решихме да определим основните опасности, свързани с фалшификацията в Европа и извън нея. Приоритетите по програмата 2014 година се отнасят към онези страни, в които въвеждането и разпределението са сериозна заплаха. Също така Обръщаме внимание на югоисточната част на Европа, Балканите, но също така и Турция като страна кандидатка. Също така район, в който има особена опасност за, от фалшификация на еврото. В случая това е Магреба. Работим заедно с Франция и Италия. Опасността е свързана с разпространение на фалшификация на монетите и банкнотите на еврото. Също така усилията ни са насочени и към Южна Америка. Това е гореща точка, така да се каже, за фалшификация на еврото. И не само за еврото, тъй като освен фалшификацията на еврото, се фалшифицират е, и долари и се извършват и други престъпни действия, като пране на пари, трафик на кокаин. Ето защо Колумбия е обект на нашето внимание. Там работим с полицейските служби и с американските правоохранителни органи на място. Какъв е резултатът от изпълнението на годишната програма с 2014 година към момента? Тъй като сме по средата на периода на изпълнение, ние публикувахме първият първата покана за кандидатстване за безвъзмезни средства. Получихме 4 заявки, на 3 са дадени средства. Едната заявка е от испанската полиция за изграждане на капацитет в Южна Америка. Обучават се националните органи за в областта на фалшифицирането на страни. Също така са отпуснати средства на френските органи, по-конкретно на френската полиция. Дейностите са насочени към мрежите за разпространение и фалшифициране на еврото. И не на последно място финансирахме италиански проект от Италианското Министерство на економиката и финансите за обмен на служители във връзка с партньорството с страните от Магреба. Също така посещения в Франция и Италия. Останалата част от бюджета се изразходва по конкретни програми, за които комисията поема инициатива. Там работим с рамков изпълнител, който организира семинари. Те се организират с участието на специални експерти на Европол и Европейската централна банка. Също така нашата амбиция да осъществяваме тези дейности в следните области. Организираме семинар за турските власти, тъй като Турция е страна кандидатка и тя е, е заплаха във връзка с фалшификацията на еврото. Ние смятаме, че е уместно, заедно с нашите експерти и възоснова на оценките, да организираме семинар в Берлин до година също така ще организираме заедно с Европейската Централна банка и Европол третата международна конференция за защитата на еврото в Европейската Централна банка в Франкфурт. Там ще участват всички заинтересовани лица, които работят в областта на защита на еврото от фалшификация. Не на последно място ще се опитаме да организираме специализирано обучение в Колумбия там ще осигурим обучение на място. Що се отнася до бъдещето, както знаете, защитата на еврото в програмата Перикле се основава, е прехвърлено на Генерална дирекция е, финанси. Е, и сега тази дейност от 5 ноември комисаря Московиси е компетентния комисар и от генерална дирекция ОЛАВ Сега това е прехвърлено към другата генерална дирекция ЕКСФИН. Тоест има организационни промени, които ще влязат в сила на 1 януари 2015 година. Господин Московиси сега носи отговорност за защитата на еврото от фалшификация. Ще продължим да следим изпълнението на програмата за 2014 година и разбира се, тъй като Избира се, ще ви представяме и подробен доклад за изпълнението на програмата 2014 и 2015 година. Това е предвидено в член 14 от основния акт. И експертната група по фалшификация на еврото ще представи доклад за 2015 година. Ще продължим да да призоваваме Обединеното кралство да ратифицира продължението на сегашната програма Периклес. Миналата година те участваха в програмата Периклес по много успешен начин и бихме искали британския парламент да ратифицира това продължение максимално бързо. Благодарим ви за вниманието. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин No. Не виждам желаящи да зададат въпроси. Благодаря ви, че не представихте програмата, тяхната реализация. Ние ще продължим да следим изпълнението им. Следващата точка от дневния ред е представене от страна на комисията на работната програма за 2014 година и финансиране в рамките на фонд Обежаще, миграция и интеграция, фонд Вътрешна сигурност, от една страна външни граници и визи, и от друга страна полицейско сътрудничество. Госпожа Сиган, тя е директор на Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Вие ще ни представите трите програми. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на депутатите от Комисията по въпросите на гражданските свободи. Радвам се, че има възможност днес накратко да ви запозная с програмите, които бяха споменати и за работната програма 2014 година в областта на вътрешните работи. На предходни срещи вие вече изслушахте представене на фондовете и националните програми. Те са в подкрепа на политиките за 2014 и 2020. Има фонд Обежище, миграция и интеграция, фонд Вътрешна сигурност, чиято цел е да бъдат ръководени от политиките в тези области и да бъдат едни упростени, по-добре структурирани финансови инструменти. Те трябва да допринесат за постигане на конкретни резултати. Те ще бъдат управлявани финансово по два начина чрез национални програми по линията на споделената отговорност след като бъде одобрена многогодишната програма и се управляват от съответните органи на държавите членки. На предходните ни заседания ви запознахме с националните програми. По централизираното управление Европейската комисия е тази, която решава кои действия да бъдат финансирани в държавите членки, както и в международни организации. И отново се има предвид годишната многогодишната работна програма. Годишните работни програми, въпреки че са ежегодни по своето естество, имат действия, които са предвидени за по-дълъг период. Те са от стратегическо значение. Например, тези планирани за 2014 година трябва да са тясно свързани с мерки предприяти в тези области в предходни програми и тези, които ще бъдат прияти в други бъдещи програми. Предизвикателството е голямо. Въпреки това, комисията прия три работни програми за границите, за гранична полиция, Заделените средства са около 100 милиона евро. Така ще може да започнем да отговаряме на потребностите в областта на вътрешния ред в Европейския съюз. Ние провеждаме политически диалог и може би ще се спомняте, че когато обсъждахме националните програми, един от интересните информационни моменти се отнасяше до това, че сме използвали за пръв път инструмента Срещнали сме с държавите членки, за да обсъдим многогодишните приоритети и стратегиите за следващите 7 години. Това беше в рамките на тяхната подготовка на националните им програми, а ние искахме да улесним тяхната работа. При провеждането на тези срещи ние използвахме възможността да разговаряме с държавите членки, за да видим какви проекти биха ги интересували и кои от тях ще имат европейска добавена стойност. Бяха подбрани приоритетите, като се отчитат приоритетите в областта на вътрешните работи и а, някои неотложни потребности, които бяха набелязани. На второ място искам да обясня кои за нас бяха основните аспекти, които бяха разгледани при подготовката на, многогодишните, на годишните извинете, работни програми. За нас най-важното беше каква е европейската добавена стойност, да има силно европейско измерение – наднационално измерение. Друг важен елемент, който отчетохме, е допълняемост към бъдещите национални програми. Ние използвахме като механизъм политическия диалог, където обсъждахме бъдещите национални програми, събирахме нужната информация, която да ни позволи да постигнем тази допълняемост на действията, предприемане национално ниво. Бяха предприяти също и многостранни а, инициативи. Работихме с съответните агенции по изпълнението на политиките им. Друго важно измерение, е външното измерение, действия, свързани с работата с трети страни, както и обвързване с други европейски инструменти, като социалните и други фондове. Ние обръщаме особено внимание на а, тази допълняемост, за да могат да бъдат а, обхванати проектите, които заслужават финансиране. Ще приведа няколко примери. Вие можете да получите достъп до годишните работни програми, но аз ще ви дам няколко примери, включително сумите, които са заделени, за да разберете по-добре за какво говорим. Фонда за миграция, интеграция, общата сума за 2014 37 uh, е, Останалите са за европейски действия. Примерите, които искам да преведа, са проекти, действия. Един особено интересен се отнася до обежището и най-добрите практики в тази област, а именно набелязването на някои специални потребности, най-вече на децата и жените, предоставянето на безплатна информация и интегрирането на лицата, които се ползват от международна закрина, закрила. Друг интересен пример е пилотен проект, свързан с информационните кампании – те са така структурирани, че да се преодолеят опасностите и рисковете от незаконната миграция от трети страни. Има примери, които показват, че ние се сътрудничим при реализирането на тези а, действия и с други международни организации по миграцията, например, и прочее. Единият проект беше в Нигер, а останалите са свързани с Етиопия и Судан. Работната група по Средиземноморието е предвидила действия, които са свързани с решението за определене на основните задачи за в бъдеще. Интересен проект за безопасно връщане, както и реинтегриране на жертвите на трафик на хора. В Марокко, в Украина и други страни се изпълняват такива действия. Има един инструмент, който подпомага мобилността. Това е, е проект, който е включен в годишните работни програми за 2014 година за всички програми. Не само за убежището, миграцията, но и за вътрешната сигурност. И така ние работим също и по партньорства и общи програми. Целта ни е да имаме един глобален подход към миграцията и обежището. Относно външни граници и визи, сумата е около е 15,7, 8,9 от които са действия на ниво Европейски съюз, 6,8 милиона са за спешни мерки. Става дума за проекти за оценка на механизма, механизма за оценка на Шенген, проекти в тази област и подпомагане на техническите възможности на държавите членки за откриване на малки лодки, регионално сътрудничество, управление на гражданите, между евро... границите между Европейския съюз и трети страни. Става дума най-вече за информационни кампании, за обучителни програми. Подготовката на технически експерти е изключително важен въпрос – защото те трябва да се справят с сложни въпроси по управлението на външните граници. Относно фонда за полицейско сътрудничество, сумата е 49,5 милиона, близо 50 милиона. Няма отделно заделена сума за спешни нужди. Има и други проекти насърчаващи сътрудничеството между правозащитните органи в областта а, на борбата а, срещу различни видове, трансгранична престъпност в финансовата област, трафика на хора и прочие. Също дейности в рамките на полицейския цикъл 2014-2020 и 17 има също примери, свързани с проекти за борба срещу трафика на хора и борба срещу ради... радикализирането. Що се отнася до изпълнението, сигурно сте забелязали, че програмата беше прията през месец август. Не е минало много време и действията предвидени за следващите три месечия е, изискват е, да обявим конкурсите, е, да договорим условията, да сключим споразуменията, така че ние проверяваме дали всичко, което е договорено, се прилага и на какъв етап на изпълнение се намира. Целта е да се ускори изпълнението. Що се отнася до спешната помощ, тя е част от годишните работни програми. И е интересно да се спомене, защото съпоставено с предходния механизъм за спешна помощ, има внесени изменения и тези изменения целта, целят да се опрости работата, да може този инструмент да реагира бързо и ефикасно на непредвидени ситуации, на миграционен натиск, както и в ситуации свързани с заплахи за вътрешната сигурност. Помощта може да обхваща до 100% от допустимите разходи. Това е също разлика. Целта е да се опрости процеса. Държавите членки, за да го използват, не трябва да ревизират програмите си, за да могат да получават такава спешна помощ, тъй като това е предвидено в годишните работни програми. Следващата стъпка е, е споразумение за безвъзмезна помощ, но процедурата е много по-облегчена. Предходната беше доста отежнена. Има също разлика, що се отнася до обхвата. Той е разширен. И сега са обхванати и външните измерения, подпомагане в спешен порядък на полицейски сили. За 2014 не е предвидено, но ще се планира със сигурност за 2015. Друга важна разлика е, че преди а, периода за изпълнение беше 6 месеца за държавите членки, докато сега може да се фиксира в годишните работни програми. Това сме го направили за 2014, като срокът, който е предвиден, е вече 12 месеца. И разходи направени преди представянето на заявката за осигуряване на помощ също е включено и също може да възстане под формата на грантове, които се осигуряват пряко от агенциите. Сумата беше определена на базата на анализ на потребностите и на базата на натрупания опит за предходния период – 2014 е по-особена година, тъй като беше на късен етап прието решението за границите. 6,8 милиона са заделени за спешни нужди. Няколко държави членки се обърнаха към нас до сега. Италия, Гърция, Кипър, за да има достъп до тази помощ. Има искане а, официално от Кипър и нашите служби ще направят оценка на тези заявки, като отчитат критериите, допустимостта, качеството на предприемите действия, европейската добавена стойност и прочие. И след тази оценка ще преминем към следващите стъпки. Що се отнася до фонда полицейско сътрудничество, 25 милиона евро са заделени. Няколко държави членки са поискали. Италия, Гърция, Франция, Кипър са сред тях. Общата сума е 23,1 милиона. Бяхме информирани, че има и други заявки и в момента ги оценяваме с оглед на критериите, преди да предприемем следващите стъпки. Опита ни за 2014 е добър, така че можем да се подготвим за следващия период. Вече сме го започнали този процес. Обедена съм, че ще ви бъде предоставена скоро информация и за годишната програма за 2015 година. Това беше обаче за 2014. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря, госпожо Циган. Има двама души, които поискаха да се изкажат. Госпожа Зипел от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Нямам точно въпрос към програмата, а по-скоро е, имам нужда от по-точна дефиниция в Германия празнувахме 25 годишнината от падането на Берлинската стена. Е, знаем, е, там умираха хора на тази стена. Искам за това да попитам за програмите за вътрешната сигурност, а и за миграцията при тези програми се казва, че трябва да се борим срещу трафикантите на хора. Имате ли дефиниция, между, която да прави разлика между трафикантите и търговците на хора? И го отворите ли в този контекст за криминални организации или включвате или и други организации? И освен това, беженците от Сирия, които използват трафикант, той престъпник ли е? Защото този човек по принцип не знае как иначе да, да, да дойде в Европа. Госпожа Бержия. Oui, merci. Благодаря. Аз ще се спра на миграционната политика. Когато се подготвяше многодишната финансова рамка, ние настоявахме за баланс между политиката за обежище, политиката за интеграция и политиката за сигурност и охрана на границите от това, което чух от вас, чух много примери за охрана на границите. Не чух много за интеграцията. Основните нови елементи в новата програма е финансирането на дейности в трети страни. И тук имам някои съмнения това число и за страни, с които има споразумение Етиопия и Судан, информационни кампании за рисковете, с които е свързана емиграцията. Сега ние знаем по какви причини емигрират хората, информацията за рисковете едва ли е толкова ценна, тъй като тези хора бягат от смъртта. Същото и за Албания, Украина и Марокко във връзка с трафика на хора. Какво място имат тези политики в рамките на защитата на основните права? Е, как се интегрират е, тези е, елементи, тези основни, елемента основни права във вашата политика? Говорихте за укрепване на капацитета на страните във връзка с малките плавателни съдове. За каква цел? Унези, които загиват в Средиземно море, това са хора, които са потенциални беженци. Почти приключи, господин председател, не се тревожете. 80-85% от тях са потенциални е, беженци. Как е, можем да осигурим достъпа до убежище, така че правото на достъп е, да бъде гарантирано и накрая предложихме един пилотен проект за външните граници. Е, ние използвахме за основа информация от комисията. Искаме да се. Искаме да имаме ясна, документирана информация за защитата на границите. Не е много лесно да се получи надежна информация от държавите членки. Смятаме, че този проект е, трябва да се включи в е, програмата за 2015 година и накрая от групата на зелените. Благодаря. Аз съм нов депутат и тези финансови инструменти за мен са все още нови. Но когато слушам какво казвате, Искам да задам няколко въпроса. Когато става дума за помощта при катастрофи, аз мислех, че това е помощ, която върви по линия на ОНЕ или на една по-голяма организация за хуманитарна помощ. Обаче сега разбирам, че тази помощ е нещо, кое, коя, което отива към държави членки под особен миграционен натиск. Така ли е? Аз мислех, че помощта за катастрофи е помощ, която отива за страни извън Европейския съюз. Но по принцип малко говорим за това, как да предотвратим такива екстремни ситуации, как да предотвратим е, факта, че толкова хора рискуват живота си, за да дойдат при нас. А когато става въпрос за наводнение и суши, това са също катастрофи. Това са също катастрофи, от които бягат хората. Те включени ли са в тези финансиращи инструменти и дали в финансиращите инструменти са включени и средства за превенция? Имам предвид тук, както в рамките на Европейския съюз, така и извън рамките на Европейския съюз. Следващият колега. Благодаря. Благодаря. Аз имам следния въпрос. Ако ще се извършва, извършва ли се контролни действия върху тези фондове, за да се види дали целите, за които се отпускат, съответстват на постигнатите цели. Аз съм от Италия. При нас са дошли доста средства за иммиграцията, интеграцията. Продължаваме обаче да сме в ситуация на сериозна криза. Ето защо се питам дали може би не са постигнати целите на фондовете или пък е, има несъответствие между предвидените цели и фактически постигнатите резултати. Благодаря. И така, госпожа Циган, имате думата за отговор. Благодаря. Мисля, че едно нещо е важно да подчертая. Говорим тук за годишна работна програма за 2014 година. Това тя не може да се разглежда абстрактно. Трябва да се види като допълнение на другите средства, които проистичат от споделената отговорност което са определени, т.е. средства, които са одобрени по програми на комисията, които се изпълняват като национални програми в рамките на 7 години отчетен период. Тези средства се дават на държавите членки и се управляват от тях това, което имаме в годишната работна програма е част от средствата, които се управляват директно от нас и ни дават възможност да управляваме някои от проектите с цел да допълним действията на държавите членки. Тоест, много е важно да се види цялата картина и да имаме вяра в процеса за да може този процес да се наблюдава и да се провери в последствие. Трябва да има баланс между приоритетите на политиките ни. Не би трябвало да има възможност за небалансирана ситуация, т.е. Да се, да се насочим към някои приоритети и да загърбим други. Имаме много ясни, силни цели и за това използваме тези механизми. Когато бемем всички инструменти и фондове, за първи път можахме да покажем на държавите членки, че има различни приоритети за нашите политики. И те трябва да намерят своето, своето място, трябва да видят дали могат да, дали по-добре е да се насочат към националните програми или към европейските, но тук трябва да има баланс, баланс между приоритетите, които са важни за нас. И това е, за това всъщност дадох примери за проектите за 2014 година. Има обаче и други примери, които може да видите в цялостния текст на програмата. Текстът е обществено достъпен, но аз мога специално да ви го изпратя и там може да се осведомите за всички суми и всички действия. Аз ви дадох само някои примери и не искам да събужда впечатлението, че, а, че сме се ограничили само върху тези действия. Сега за трафикантите и търговците на хора. Ние имаме своя дефиниция за трафиканти. Ние не объркваме нещата, но това не означава, че тези елементи са включени само в работната програма. Ние говорим и с не работим и по други, в други области, а именно цялостната политика, цялостния пакет и област на миграцията и обежището. Сега, инструментът за спешни помощ, то е инструмент, който трябва да, дава, да се задейства в специални, в екстремни ситуации. То е, е нещо друго от средствата определени за един устойчив процес, към който са насочени определени резултати механизмът за спешна помощ е важен за специалните ситуации, за, за спешните ситуации, за екстремните ситуации, но той не бива да заменя про процесът, процеса, който е насочен към държави членки или трети страни. Споменах пилотните проекти, защото те бяха едни от е, първите проекти, с които, по които започнахме да работим, Работим с страните в рамките на тези проекти на стра, страни на транзит, транз, транзитните страни, страни на происход, но резултатите трябва да бъдат в последствие оценени и тогава ще преценим дали резултатите са добри или не. Ще ви уведомим за тези резултати. Мисля, че наистина сега хората в Берлин празнуват 25 годишнината. Това е наистина чудесен повод за тези чудесен повод за празник. Естествено, и падането на Берлинската страна е пример за европейската интеграция. Благодаря. Благодаря за това, че ни напомнихте за празненствата. Нека повторим думите на Мартин Шулц, а именно, че не бива да се строят повече стени в Европа. Благодаря ви за вашето присъствие, за представянето на тези програми. Това бяха програмите на Съюза за обежището, миграцията и интеграцията на 4 декември. Смятаме, че ще имаме представяне на националните програми и на приоритетите. Така че темата ще, ще търпи своето развитие. Благодаря ви още веднъж. Dear colleagues, um, the next point on the agenda is the present. Колеги, а сега ще имаме презентация от тематичния отдел Б по отношение на наказателното правосъдие. Ще става дума за Европол, за Европейската прокуратура. Това са все важни неща за нашата комисия. И наша задача е в тази област, законодателството, да покрие всички ниши а именно в областта на сътрудничеството между правоприлагащите органи и в областта на наказателния процес. Ето защо ние поръчахме тези изследвания за наказателното правосъдие, а именно двете изследвания за, изследване за съществуващото междуведомствено сътрудничество и режима за защитата на данните. Основните анализи и заключения са ви представени, вие ги имате. И имам приятното задължение да приветствам нашите експерти. Благодаря ви за присъствието. Um, to my left, uh... От лявата ми страна седи професор Вайнберг, председателя на Института за европейски науки от Свободния университет в Брюксел. А от дясната ми страна е професор Техарт, ръководител на проучвателната група в областта на основните права и конституционализма, директор на Департамента по интердисциплинарни изследвания – по правото от Свободния университет в Брюксел. Добре дошли на вас, двама ви, и давам думата на госпожа професор Вайнберг за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за поръчването на, таз, на това изследване за междуведомственото сътрудничество. Е, госпожа Кло Ебриер и госпожа Верда бяха мои сътруднички и им благодаря за това. Благодаря им. Благодаря и на експертите и на всички наши сътрудници. Както знаете, има няколко агенции, които съществуват в тази област, областта на сигурността и правото. Акцентът на нашето изследване покрива междуведомственото сътрудничество. Ние се спряхме на Европол, Евроюст, Европейската мрежа за сътрудничество в областта на правото и е, Европейската прокуратура. Важно е да има сътрудничество между тези агенции. То е много важно за развитието на междуведомственото сътрудничество по отношение на престъпленията. Но има сиви зони и препокривания между мандатите. Те са неизбежни и това не винаги е негатив. Понякога те са даже продуктивни. Но въпреки това, когато има препокриване, едно добро сътрудничество е много важно и изисква съответните агенции и органи да работят заедно, като уважават съответните си е, знания и мандати, за да се постигат е, добри цели. Има пречки пред едно такова сътрудничество. Най-напред ще се спре на разликите между европейските агенции и органи, а именно те са от различни поколения. Някои бяха е, функциониращи, когато други е, трябваше да оправдаят своята добавена стойност. Има и различни логики. Ето, например, Олаф и е, други агенции имат наднационална логика, а Европол и Евроюст следват една междуинституционална логика и предоставят услуги на национални органи. Европейските агенции и органи са белязани от различни професионални култури. Най-общо те може да се каже, че ОЛАФ е административно ориентиране, а Европол е, е полицайски ориентиране, другите е, агенции са ориентирани към правораздаването. Така че тук става дума за, различни, за различия и в ресурсите, и в бюджета. Всичко това оказва е, влияние върху функционирането на агенциите и отношенията между тях. Например, факта, че задаците и компетенциите на полицейските служби в Обединеното кралство са различни от тези във Франция, определя разпределението на, на различното разпределение между задачите на Европол и Евроюст е би трябвало да има обща визия върху наказателното правосъдие. Това ще отсвети и дейностите на полицията и правораздаващите органи, а това ще се окаже, това би трябвало да окаже и влияние върху институциите в Европейския съюз. Европейските агенции имат и разлика по отношението на човешките ресурси. И това е важно, защото то отцветява и работата на агенциите. И накрая, е, съответните законодателни инструменти имат само ограничени норми, които разпореждат определено междуведомствено сътрудничество. Тоест, междуведомственото сътрудничество е предмет на инициатива от съответните на отделните агенции. Изследването трябваше да оцени междуведомственото сътрудничество и евентуалното му бъдещо развитие. Ние се опитахме да идентифицираме добри практики и трудности, където е възможно да предложим възможности за подобрение. След, изследването е разделено на две части. Първата част се отнася до сътрудничеството в областта на, на трансграничната престъпност, а втората част се отнася до областта ПИВ. Ние Проследихме внима, внимателно междуведомствените, ведомствените отношения между ОЛАФ и Еврочест. Най-напред искам да се спре на Европол и Евроюст. Европол и Евроюст имат много разлики, но и много общи неща. Европол е, е, е има иерархична структура и се е, основава на правоприлагащ прагматизъм. Евроюст е основан под Амстердамския договор и има много силен правен характер. Има много ясни разлики в, при ресурсите на двете агенции. Но въпреки това Европол и Евроюст са като сестрински агенции. Те имат обща общ обхват, а именно борба срещу транснационалното, е, транснационалната престъпност. Националните органи са в крайна сметка тези, които провеждат разследванията, а двете агенции предоставят услуги за националните компетентни органи. Това е Що се отнася до националното равнище, е, сътрудничеството между правните органи и правоохранителните органи е много важно, а също това е важно и на европейско равнище. Това означава, че трябва да има ясни връзки между двете агенции. В прав... От правна гледна точка трябва да има разпоредби, които да уреждат това сътрудничество. Но в предложенията Има предложение за такова сътрудничество от 2010 година, но това е, и това е основният инструмент, който управлява техните отношения. На практика, е, двустранното сътрудничество се подобрява с времето. Близкото сътрудничество има много примери, е, които завършат с добри резултати, т.е. вижда се, че има добра възможност за преследване на общи цели. Но все пак има някои проблеми. Ние особено идентифицирахме четири основни области. Най-напред координацията на правораздавателните институции. Според договора Евроиос координира правораздавателните институции, а, Евро, а Европол а, правоохранителните. Но нещата са много сложни, особено когато се стигне до, разл... до фазата на разследване – защото разликите в държавите членки са много различни. Ето защо е необходима гъвкавост и за това има доста сиви зони. Разделянето на компетенциите между двете агенции съществува. И то трябва да съществува, но това поражда понякога напрежение и тези, това напрежение се вижда в разпоредбите на предложението за регламент от съвета. Според това предложение Европол трябва да помага на държавите членки, включително полицията и правоохранителни органи, както и други органи, както да, да подпомага и други органи. В този смисъл ние не бихме се застъпили за формално разделение на задачите между Европол и Евроюст, тъй като това ще накърни гъвкавостта на националните органи. Но ние настояваме за това да се уважат разпределението и разделянето на задачите, така както са, то е заложено в договорите и да се уважи член 88 на договора. Освен това би трябвало да има разпоредба и в двата регламента, който, което да акцентира върху задачите и задълженията и компетенциите на двете агенции. Принципът, ръководният принцип трябва да е принцип на взаимно уважение на компетенциите. Нямам възможност да навляза в подробности, но естествено мога да отговоря на евентуални въпроси. На следващо място искам да се спра за съвместните екипи за разследване. Знаете, че това са смесени инструменти, които включват представители на правоохранителните и съдебните органи. Затова логично е двете агенции затова е логично двете агенции да подкрепят тези екипи, но има разлики, що се отнася до ролята и задачите. Често се споменава, че има добри примери в това отношение, но има и напрежения тук. И тези напрежения се основават на това, че има разлики и, и, и ниши в регламентите. Става дума тук са дупликации за препокриване на функциите. Понякога те, това препокриване е плодоносно, но съществува страх, страха от нарушаване на компетенциите. Има и риск за двойно финансиране. Според нас трябва да има механизъм за предотвратяване на двойното финансиране. Трябва да има и задължение за информиране от двете страни може да се създаде специална служба за такава информация. Освен това има нужда за коригиране на дисбаланса за финансирането между Европол и Евроюст. На трето място става дума за обмяната на информация. Тази, този обмен е сложен, беше сложен бъдещето, особено поради принципа на, а, на факта, че информацията принадлежи на а, този, който я предлага. Понякога държавите членки не искат да трансферират информация от Европол до Евроюст, но ясно е, че двете агенции имат общи цели. Регламентите, които трябва да се създадат, трябва да подобрят обмена на информация – и да подобрят недиректния достъп до информация на базата на хитове. Този механизъм ще отрази еволюцията на сътрудничеството. И на четвърто място анализа на информацията. Анализът на информацията за оперативни и стратегически цели – е, този анализ винаги е бил е, важен за Европол. В Евроюст капацитетите за анализ на информацията също се развиха и оттам се породиха страхове за препокриване на аналитичните функции. Но при по-подробен поглед виждяхме, че анализите на Евроюст са ориентирани към съдебната система а съдържанието и целта на, и е, е съдържанието на, на тези анализи са различни от анализите на другата агенция. За това трябва да се видят ясно разликите, които съществуват в информационните анализи, разли... съществуват разлики в методите на анализа и в целите. А сега ще се придвижа към втората част на изследването, а именно а, областта ПИВ. Ще говорят директно за съставянето на ЕППО. Европейския, Европейската служба, Европейската прокуратура. Има различни агенции, които работят в тази област, но на ранната фаза на преговорите за предложението за Европейска прокуратура почива на задълбочен анализ за сътрудничество между Европейската прокуратура и съответните компетентни органи в държавите членки. Нашите заключения са естествено, важно е да се отчете обхвата на компетенции. Важно е да се уточни определението на Европейската прокуратура и да се уточни там, където има споделени отговорности. На следващо място, структурата на Европейската прокуратура ние се придвижваме към обща структура, това е ясно. И на трето място е, броя на участващите държави и членки. Що се отнася до между ведомственото сътрудничество с Евроюст и Европол, е, трябва да се знае, че има различно ниво на интеграция, но най-чувствителният въпрос е, може би въпроса за член 86 на договора. Комисията предлага Европейската прокуратура да разчита на Евроюст за административни въпроси, за административна под, подкрепа. Евроюст изрази своята загриженост за това как да се постигне този, е, е, тази препоръка, без да застраши своите дейности. За момента целите на предложението са доста трудно постижими, ако е, Европейската прокуратура няма седалище в Хага. Може да се предвидят три различни модели, които няма да осветля в подробности, но могат да отговоря на въпроси, засягащи тези варианти. Има възможност и за създаване на по-структурна връзка между Европейската прокуратура и Евроюст. Например, Евроюст може членове от Евроюст могат да станат членове на Европейската прокуратура и обратно. Или пък Европейската прокуратура може да има връзки с Евроюст, с комисията на Евроюст. Може да става дума тук за оперативно сътрудничество, защото Евроюст така или иначе ще продължи да играе роля в е, казуси на ПИФ, дори и след създаването на Европейската прокуратура, когато става, например, дума за трети страни. Що се отнася до връзките между Европейската прокуратура и ОЛА? Въпросът е чувствителен, особено Що се отнася до бъдещето на Олаф? Олаф ще продължи вероятно да съществува, но част от неговия персонал може да бъде преместен в Европейската прокуратура. Сътрудничеството между двете е, ще бъде необходимо, например, в областта за, на анализ на информация. Но за момента е, разпоредбата в предложението на комисията е доста обтекаема и се отнася главно за сключване на, на споразумение за сътрудничеството между двете агенции. Що се отнася до Европ... сътрудничество между Европейската прокуратура и Европол? Естествено, такова сътрудничество е разумно, но предложението на комисията е много неясно също и се прави препратка само за специалното отношение между двете агенции. Всъщност, доста рано е да се говори и да се мисли по тези въпроси, тъй като всичко ще зависи от различния вид избор, който ще се направи що, по, по отношение на Европейската прокуратура. Искам да подчертая нуждата за отлагане на преговорите и приемането на разпоредбите, свързани с междуведомственото сътрудничество. Важно е първо Европейската прокуратура да бъде създадена. Те сътрудничеството може така или иначе да бъде предмет на по-нататъчни преговори. Европейския парламент ще има свое становище и това становище би могло да залегне в един специален текст, който да бъде прият чрез общата законодателна процедура. Заключение. Междуведомственото сътрудничество е много чувствителен въпрос, особено в контекста на сегашните преговори. Въпреки това, трябва да се уточнят някои елементи, за да може да има един по осъвместен подход, за да се намали конкуренцията между отделните агенции и за да се получи един по-цялостен подход. Може само да настояваме за обмен на обща информация и със създаване на общи контакти. Целта е намаляване на напрежението. Ролята на Европейския парламент е ключова тук. В Европейския парламент могат да бъдат създадени добри концепции с по отношение на междуведомственото сътрудничество в, в областта на наказателното правосъдие. Необходим е баланс между съдебните власти и правоприлагащ правоохранителните органи на европейско равнище. Европейския парламент може да участва в оценката и е, контрола на междуведомственото сътрудничество, като например кани ръководителите на агенции за изслушвания. Благодаря ви. Thank you very much. Um, the... Благодаря и аз. Това беше първото проучване за междуведомственото сътрудничество. За второто проучване по режима защита на данните ще дам думата на Пол Дехърт. Имате 10 минути. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to uh, use English as a Добър ден, дами и господа. Ще говоря на английски. Аз ще обсъдя аспекта защита на данните от наказател... в наказателно-правната общност по отношение на защита на данните. Всъщност, ето това е моето име. Аз ще използвам няколко думи. Фрагментация и текуща реформа във всички области. Фрагментацията е основната характеристика на нормативната база на защитата на данните. Както видяхме на, по време на предишното изложение, има множество агенции, всяка една от тях си има своя нормативна база защита на данните, без да има интерес към хармонизация и съвместимост. В момента се извършва реформа и това е вторият елемент, кой, с който аз ще се занимая, правната реформа но също така и реформа на двата документа, в които се съдържат данните. Рамковото решение за защита на данните в областта на правоприлагането. Това ще бъде, стане директива, така че има реформа, която се извършва на две нива. Съвсем не искам да кажа, че тези ключови думи сами по себе си са тревожни. Фрагментацията винаги е съществувала. Ние се стремим към прозрачност, но само по себе си тя не е някакво зло. Тази фрагментирана картина се регулира от гледна точка на гражданите, Въпросът е, имаме ли ясна представа за това на къде вървим? Това в полза ли е на достъпа до правосъдието? Отговорът ми е не. Фрагментацията е за сметка на прозрачността и достъпа до правосъдието. Има още един елемент, който прави а, анализът спешен. Член 16 на основополагащия договор на Европейския съюз предвижда независим преглед на всички дейности, отнасящи се до обработката на данните. Колкото и да ми се иска повечето части, отнасящи до защита на данните в нормативната база на Европол, Евроюст, има един елемент, който отсъства – и това е външната, не, външния независим надзор, ориентиран към защитата на данните. Така че има един много важен аргумент а, да се занимаем с въпроса и това е спазването на член 16. Според мен, Въпросът става още по-спешен. Като погледнем тези разпокъсани текстове, можем да разбе... разбираме, че във всеки един от тях е заложена много мисъл, баланс, търси се ефективност на правоприлагането, но от друга страна, като помислим за обмена на информация между агенциите и с трети страни, в трети страни, става, е очевидно необходимо да се замислим за ефективността на нормативната база. Когато една агенция, която осъществява надзор в съответствие с добри закони а, и прехвърля данните на друга агенция, която е също така не, по-малко, не по-зле регулирана, въпросът а, възниква защита на личните данни. Идеята, желанието на Европейския парламент да се замисли за сегашната нормативна база, но не само статично, т.е. как обработват различните агенции данни, но също така и по динамичен от динамичен аспект е изключително важно. по динамичният аспект на обмена между агенциите, обменът между агенциите на Европейския съюз и трети страни и обменът с страни, които нямат закони за защита на информацията, изисква структурирана структуриран анализ. Идеята, че в правоприлагането служителите са длъжни да спазват поверителност, не е достатъчно. Продължение на векове сме работили без защита на данните и въпреки това е имало е, сътрудничество, но защитата на данните засилва защитата на данните. Защита на данните добавя ново важно измерение. И така, в нашия доклад, който ще ви бъде предоставен, ни обсъждаме фрагментарността без да бием аларма, но смятаме, че трябва да включим изискването за независим контрол върху защита на данните защит, контрол върху защита на данните се извършва по не лош начин. Държим обаче да има взаимно допълване между вътрешния и външния надзор. Единият не може да съществува без другия. И това е, е целта на първите 20 страници на проучването. След това обръщаме внимание на сценариите. Какво може да предприеме Европейския парламент е, в условията на тази фрагментарност? Първото ми послание е без паника. Първият сценарий е най-реалистичният и той позволява на Европейския парламент да предприеме един постепенен подход, да върви стъпка по стъпка. Набелязали сме няколко сценария. Първият е да се направи преглед на проекто директивата и вътре да се заложат стандарти за всички правоохранителни дейности и за всички правоохранителни органи, в това число дейностите, е, свързани с обработка на данните от страна на европейските агенции. Този сценарий може би е идеалният, мечтаният сценарий, защото идеята за прозрачност и достъп до правосъдие много печели от тази идея, но е, в е, сегашните условия не бива да забравяме едно възражение. И то е дали агенциите могат да се регулират с директива. Не е ли необходим регламент? Това е правен въпрос, който трябва да се реши. Понякога тези въпроси са и най-важните. И за някои това е идеалният сценарий, тъй като раз, раз, различните разпокъсани части от различните директиви се обединяват. Вторият сценарий е така нареченият сегрегиран модел. Той при него нещата се запазват такива каквито са били той е свързан с положителни страни. Е, с оглед е, на трескавите промени, този подход, при който не се предприема нищо, се създава едно спокойствие е, сред служителите, които извършват защита на личните данни в агенциите има ефективност в краткосрочен план, от друга страна не се обръща внимание на това, че трябва да се осигури по-добър достъп до правосъдие за гражданите и освен това не се решава правното изискване защита на личните данни да бъде интегрирана в дейността на всички агенции. Така че е, този сценарий може би не е най-удачният. Има още няколко сценария. Сценарии номер 3 и 4 са може би най-вероятните. Те са политически най-нюансираните. Третия сценарий е следния. Приема се проект от директивата, всички се радваме и се определя срок за адаптирането на всички от разпокъсани части защита на ден на данни в текстовете регламентиращи дейността на агенциите. И така, директивата може да се приеме, но има предвиден краен срок, срок за прекратяване на действието, така че след определен срок от време отново да се премине към преразглеждане. Идеята е разумна. Ние ще трябва да се приспособим към новата архитектура за защита на данните. Ще трябва да се спазва общия регламент за всички дейности за е, обработка. Е, това е положителна страна. Е, и трябва, ще разполаг, освен това ще разполагаме с време да се приспособим към новата среда. И това е положително, разбира се. Какъв е недостатъкът? Тога, ако се гласува една директива, като се предвижда ново преразглеждане, аз вече казах, че не, не с директива трябва да се е, регламентира дейността на агенциите, затова е необходим е, регламент. Аз не съм юрист, но мисля, че в тази сграда е, има е пълно с юристи, които ще ми кажат, че това не е възможно. Така че необходим е регламент. Още нещо ревизирането на текстовете, регламентиращи дейността на агенциите, в настоящия момент предполага, че третият сценарий означава известна загуба на време. Т.е. ще се приеме нещо, което след е, определен срок ще трябва отново да се гласува. Странно е да се приеме нещо сега, след като се знае, че с няколко години отново ще се ревизира. И разбира се, ние сме наясно с това, че защита на данните е изключително важна в регламентацията на, агенци... на агенциите. Четвъртият модел – може да бъде наречен альтернативен, обединен модел. Целта му е да е, преразгледа регламент 45-2001. Комисията обеща този регламент да бъде преразгледан. Е, този преглед е повече от необходим, защото контролният орган по защита на данните ще играе много важна роля в правоохранителните дейности. Контролният орган по защита на данните винаги е играл важна роля. Той е издавал препоръки, но регламент 45 черта 2001 не казва нищо за правохранителните дейности. Така че прегледът е крайно необходим. Идеята е, и Монтескю би одобрил, гласува се е, текстът, е, остава се разпокъсания характер и се е, изчакваме момента, в който трябва да се преразгледат нещата. Този вариант ни дава възможност да се приспособим към новата архитектура. Проблемът е, че за правоохранителната дейност ще има два текста директивата, колко се гласува и новия регламент за прокуратурата. Може би това не е идеалното и не е ясно кой от двата документа ще има предимство. Освен това, по този начин ще създадем някои проблеми. Аз съм ги очертала тук. Ако ще преразгледаме ролята на контролния орган по защита на данните и имаме работна група 29 и ако оставим и ако не обърнем внимание на различните национални органи, как ще хармонизираме правилата на всички тези контролни органи по защита на личните данни? И това е труден, труден проблем, на който четвъртият сценарий не дава отговори. Тъй като съм университетски човек, съм включил още още два сценария. Нищо да не правим с директивите, да не предприемаме нищо по отношение на новия регламент по контролни орган на данните, да запази нещата такива каквито са. Това е вариант, разновидност на втората препоръка. Можем да отправим същите критични забележки. Фрагментарността се запазва и не се спазва член 16 от договора, именно за стандарт за независим надзор. На последно място имаме сценарий, който е разновидност на варианта нищо да не се прави. Нека да приемем директивата, нека да ревизираме всички документи и нека контролния орган защита на данните възоснова на регламент 45-2001 да си остане в сегашния вид – и да поеме ролята на независим надзорен орган. И тук критичните бележки са същите, не се спазва член на 16. По никакъв начин не се не се решават проблемите, свързани с правоохранителната дейност. Дами и господа, много ми беше, безкрайно ми беше интересно да си поиграя с всичките тези варианти. Целта е да преодолеем фрагментарния характер на нормативната база, отнасяща се към защита на личните данни Проблемът е, че има член 16, който и изисква независим надзор. До сега той не е съществувал. Не са настъпили огромни вреди, но имаме нужда от независим инстру... имаме нужда от ефективен инструмент за надзор, както във вътрешен, така и външен план. Член 16 ни дава възможност да погледнем отново тези проблеми. Той ни позволява да се освободим от всички ограничения, проистичащи от вътрешния пазар. Защитата на личните данни не предполага разпокъсаност но за сега няма съгласуваност и обединяване. Това е и същността на моето послание. Благодаря ви много. Благодаря за двете презентации. Искам сега да дам думата за изказвания. Всеки, който желая, може да сподели своето мнение или да постави въпроса към нашите експерти относно между институционалното сътрудничество и защитата на личните данни. Към момента никой не е заявил желание за изказване, така че не остава малко време. И затова ще поставя по един въпрос на всеки от вас, двамата. Първо по първата презентация на професор Вайнберг – вие споменахте изключително важния въпрос за създаването на Европейската прокуратура от Евроюст и какво означава всичко това. За нас тук в парламента е много важно да разберем какви допълнителни възможности ще предложи Европейската прокуратура на съществуващата рамка Евроюст. За мен това не е особено ясно на този етап. Това е въпросът ми към вас и вторият ми въпрос е към професор Дехерт. Но ще го поставя след като чуем отговора на първия. So thank you very... Благодаря ви много за поставените въпроси, отнасящи се до Евроюст. Мисля, че в това отношение формулировката в договора е изключително а, сложна. Всъщност, вие не виждате в момента слайдовете на екрана. Там ние представихме три евентуални модела. Първият модел е Евроюст да отговаря за бюджета на Европейската прокуратура, прокуратурата да няма собствен персонал – Можем да се представим това като два концентрични кръга Евроюст и вътре Европейската прокуратура. Иначе може да имаме два органа, два бюджета, два състава. И тук може да се възстановяват разходите, направени от Евроюз. Това ще бъде различен кръг. Но Европейската прокуратура ще може да ползва административните възможности на Евроюста. Може да има също и вариант, при което има две служби с отделен персонал, но да използват съвместно някои активи. Има и други възможности за структурно обвързане. свързани с общите шапки, националните членове на Евроюст и европейските прокурори. Знаете, че към момента ние сме за колегиална структура. Това е посоката, в която вървят преговорите в съвета. Ще има главен прокурор, под него ще има европейски прокурори, те ще формират именно колегиума, ще има европейски делегирани прокурори. Така че националните членове на Евроюст същевременно могат да бъдат и европейски прокурори. Това беше решение, което се отстоява и сега от по-малките държави но много от останалите държави критикуват такава възможност, едно подобно решение, защото това би довело до една система с а, водеща до а, конфликт на интереси. Това е по този сценарий. Отново в а, между институционалното сътрудничество. Може да има такова между двата органа. За момента обаче е трудно да кажем нещо по-конкретно, тъй като все още не са ни ясни структурните връзки между двата органа. Но със сигурност оперативно сътрудничество между тях ще бъде от особена важност, както и в областта на обмена на информация. Тук също има различни сценарии. Да се използва системата за управление на делата, ползвана от Евроюст. Една от възможностите е тази система да стане обща. Това е една възможност. Втората възможност е да се даде достъп, неутрален, взаимен достъп до системата hit-no-hit -hit, или да се да даде достъп до така наречения индекс на системата за управление на делата на двата органа. Благодаря ви за отговора. Давам думата на господин Бони от НП и ще отложа малко въпроса към професор Дехерт. Всъщност аз не съм убеден, че имам въпроси, казва господин Бони, но имам някои притеснения. Благодаря ви за тези презентации, те бяха полезни. От друга страна обаче това показва, че липсва сътрудничество, че липсва последователност и това е огромен проблем за европейските институции. Благодаря ви много за направените предложения и препоръки. Искам да акцентирам върху втората презентация за защита на данните. И искам също да подчертая, и ако ние, както се надявам, след няколко месеца да приключим работата за сътрудничество с съвета по регламента за защита на данните. Считам, че трябва междувременно да подготвим пакет за прилагането и този пакет за прилагане трябва да посочи как да се прилага регламента от европейските институции и от държавите членки. Също как да се осигури една последователност между този регламент и правилата и работата на тези европейски институции. Считам, че ролята на Европейския орган за защита на данните ще има особено важност в бъдеще и ние трябва добре да я опишем може да предоставим известни инструменти, за да може да работи. Ако имаме едновременно регламент и пакет за прилагането, ние трябва да започнем още сега. Вашият анализ, сценариите, които представихте, са много полезни. Благодаря ви за презентациите. Но това е призив за сътрудничество в нашата парламентарна комисия с останалите институции. Вашия доклад показва, че без пакет за прилагане, който да осигурява по-добро функциониране на институциите, ще имаме проблем с регламента за защита на данните. Благодаря ви. Нека да чуем отговорите. И мога да добавя и един въпрос от е, мое име, който е свързан с поставения въпрос. Европейският парламент поиска е, хоризонтални единни стандарти за защита на данните. Това не беше постигнато в съвета. Различните ви сценарии са доста интересни. Това, което липсва за мен е как да се използва Прюм или други бази данни, като Шенгенската информационна система. Читате ли, че трябва да се включи в регламента за европейските органи? и това да бъде рамката. Господин Дехарт. Много ще бъде загубено, ако се откажем от отделните регламенти за защита на данните. И ще трябва отново-отново да правим едно и също. Няма едно единствено решение за всички случаи и предизвикателствата за защита на данните, свързани с Шенген, не са същите като тези свързани с Европол. Европол а, обработва чувствителна информация, отнасяща се до права на гражданите. Нещата са по-сложни там, така че би било погрешно да имаме един единствен инструмент. Това няма да подейства. Всеки път, когато се създава нова агенция, се предоставят нови правомощия и тогава ще трябва да се преминава винаги през същия цикъл, отново и отново. Затова правилата за защита на данните трябва да отговарят на реалните предизвикателства за гражданските свободи. Много неща в защитата на данните могат да бъдат рационализирани и, по мое мнение, това опира до главата, може да ви се струва, че се противоче, но не. Става дума за главата, за, за индивидуалните права за достъп до данните, до заличаване на данни, до външния надзор. Господин Бони подчерта, че се нуждаем от един цялостен пакет на този етап. Радвам се, че го каза. защото ам, няма пълна яснота от това, което предлага комисията, какво ще стане с Европейския орган за защита на данните, как ще се отрази това на реформата в Европол. Това е свързано пък с Европейската прокуратура и неяснотите в това отношение. Всички тези съмнения, тази несигурност да се прокарва една реформа в такава посока друга реформа в друга просока. И един подобен разпокъсан подход не е най-добрият. Затова ние трябва да запазим целевите норми, които да отговарят на правомощията и нуждите на съответните агенции. И необходим един пакет, който да посочва общите принципи и нуждите от надзор. Това ще отговори на очакванията на гражданите, както и на идеите за по-добро нормотворчество. Това е онази част от пазала, която липсва в момента, а именно какво ще стане с Европейския орган за защита на данните. Трябва да сме наясно по този въпрос преди да гласуваме за Европол и за Европейската прокуратура. Председателя, това, което чухме в първото представяне, придобива още по-голяма значимост, ако има различни правила за защита на данните в различните агенции. Споделянето на информация става тогава още по-важно. Госпожа Цивел има думата. Благодаря. Е, ще се спра най-напред на втората презентация. Имаме правила за защита на данните, имаме и адаптиране на тези правила към агенции или други оператори. оператори. Има ли противоречие между тези две единици? Важно е да има правила за достъп и те да въжат към всички области. Това е ясно, че имаме нужда от такива правила. И това, което вие засегнахте, независимия контрол. Това е също нещо, което е важно и според мен много разумно и би ни помогнало да видим нови перспективи. Според мен обаче, мисля, че някои от заинтересованите страни няма да са възхитени от този е, надзор, независим надзор. И сега <clears throat> преноса на данни. Виждаме, че има разлики при правилата на запазване на данни и събиране на данни, но кой наистина ще контролира преноса на данни? И сега към първата презентация. Кой ще контролира кои данни достигат до кого? Чухме и разбрахме, че че трябва да има междуинституционално сътрудничество, междуведомствено сътрудничество, но видяхме също така, че съдебната система и правоохранителната система имат различни задачи, но кой ще контролира трансфера на данните? И сега за Европейската прокуратура – е, там също е важен въпросът за личните данни, но мен по-скоро ме интересува модела на съвета, който се предлага. Тогава възниква въпросът за следното. Добре, е, имаме проблеми с европейските агенции, тяхното сътрудничество понякога е, и то защо? Защото традициите в държавите членки са различни. Но сега въпросът ми е какви са вашите очаквания какви могат да бъдат триенията в тази област, т.е. национални традиции, европейско ниво и като добавим към това Европейската прокуратура. Ако имаме изведнъж ня, много европейски прокурат, прокурори, които да се интегрират и в европейските агенции, ми тогава за какво ни е Европейска прокуратура, каква ще е добавената и стойност, какви ще са допълнителните компетенции, които ще са различни от Европол, Евроюст и, и как ще се съотнасят тези компетенции към националните компетенции. тогава в крайна сметка Става въпрос и за компетенциите на държавите членки. Кой, кога, за какво ще отговаря. Това са все неща, които според мен са много важни, но според мен а, въпросът за агенциите не Въпросът за агенциите не е ясно поставен е, по отношение на, на стандарти и по отношение на потенциал за развитие. So I, I give the opportunity to... Давам ви възможност да отговорите на направения коментар, ако желаете, иначе можем да преминем по-нататък. Um, as far as I understood everything професор Декарт. Струва ми се, че разбрах за какво става дума и съм напълно съгласен, че е необходимо подобно нещо. Когато говорихме за е, полицейска информация в Европейския съюз, ние искахме да се европеизира въпроса, така че двете неща вървят заедно. Ако един гражданин иска да приеме, че португалската полиция има същия достъп до данните, както полицията в неговата страна, тогава въпросът е опират до това Европейския орган за защита на данните да получи много силна роля. Европол има правомощия да преговаря по договори с други страни, да обменя данни с държави, където няма, където няма закони за защита на данните. В текста за Евроист има нещичко, но недостатъчно. Е ние трябва да помогнем на тези агенции, като вземем тези играчки от ръцете им и да има надзор върху техните правомощи в това отношение, за да има последователност. Ако една страна не отговаря за преход, преноса на давни, данни, тъй като не може да осигури нужната закрила, тогава не е приемливо, ако друга агенция вземе по-различно решение. Така че определено в тази област трябва много внимателно да се осъществява надзора. И считам, че един силен надзор би спомогнал за урегулиране на нещата. Професор Вайнберг, относно въпроса ви за контрола върху информацията. Връщам се към един основополагащ принцип, а именно това, кой е собственика. Това са националните органи, които са предоставили информацията на Европол или на Евроюст. И те са собствениците, господарите на тази информация. Разбира се, може да има проблеми при обмена на информация Друг свързан с този въпрос е кой осъществява контрола върху добрият обмен на информация. Кой осъществява надзор между доброто сътрудничество между различните агенции и органи. Тук съществуват известни механизми в рамките на, на КОЗИ, това е Постоянния комитет за оперативно сътрудничество, се осъществява такъв надзор, но липсва прозрачност относно оценките, които се правят. Ако вземем други механизми, които съществуват, например споразумението между Европол и Евроюст от 2010 година, една от последните разпоредби посочва, че трябва да се осъществява оценка на сътрудничеството между двете агенции и че и двете агенции трябва да докладват пред комисията веднъж годишно, ако не греша. Но не знаем каква точно е тази оценка, какво е заключението, така че отново и тук липсва прозрачност. Една идея е да се насърчава осъществяването на подобна оценка, да се прави оценка на взаимното сътрудничество между отделните агенции и между агенциите и органите. И тук е една от възможностите да се засили ролята на Европейския парламент. А защо не? И да се осигури взаимна оценка на отношенията между агенциите, които работят в наказателно-правната област. Друг въпрос, който поставихте е за добавената стойност на Европейската прокуратура, ако правилно съм ви разбрала. Трябва да правим разграничения между първоначалното предложение на комисията – и резултата от водещите се в момента преговори. Много трудно е да се каже каква точно ще бъде тази добавена стойност, тъй като не знаем докъде ще стигнат преговорите. Дали ще се премине към засилено сътрудничество. Колкото повече се водят преговори, толкова повече се олекотява, бих казала, и се изчерпва от амбиции предложението. Сега изглежда се предпочита колегиалният модел. Въпросът, който може да се постави е каква ще бъде добавената стойност в сравнение с сегашният колегиален модел, който се прилага в Евроюст. Може да се твърди, че логиката е различна, защото, различна, тъй като Евроюст е доставчик на услуги, това е междуправителствен механизъм, толи при а, колегиална форма Европейската прокуратура ще бъде нещо повече. Тя ще бъде наднационална и няма да е един обикновен доставчик на услуга, а ще има правото да налага задължителни решения върху националните органи. И така Това изисква допълнително да се поставя въпроса за добавената стойност на Европейската прокуратура. Ние сега имаме Европейския съдебна мрежа, имаме Евроюст и отношенията между двете не са чак толкова добри. Въпросът окупира кое дело ще се гледа от съдебната мрежа, кое е от Евроюста. Така че за националните специалисти не е винаги ясно към кого трябва да се обърнат. Затова един наръчник е за това как е, да се използват е, различните органи на европейско ниво би било нещо много полезно за работещите в тази област. Председателят. Можем да поставим отново този въпрос, когато ще разглеждаме отново въпроси, свързани с между институционалното сътрудничество. Госпожа Холмайер поиска да вземе думата. Имате. Desto gewisser bin ich mir, dass noch so ziemlich gar nichts geklärt ist der Zusammenarbeit zwischen dem EPO und den verschiedenen. Благодаря. Аз мисля, че ние трябва да изчистим въпроса с трудничеството между Европейската прокуратура и агенциите, след като държавите членки все още са много резервирани към Европейската прокуратура, не са и дали много правомощия. Аз не съм много оптимистична за структурата, която предвиждаме. Националната организирана престъпност има много пари, тя действа много бързо, безкруполна е и много добре знаят как ние се занимаваме с апаратни междуособици. Много въпросите, които се задават за защита на личните данни, имат един много важен аспект – борбата срещу организираната престъпност. Разполага, съществуват много данни, но кой ги събира, кой ги обединява – ние трябва да знаем как да стигнем до основните данни. По света съществува огромно количество данни и на мен ми се струва. Я искам да ви попитам е, за данните, които се циркулират, за данните, които са качествени, но може да не са качествени – Смятате ли, че достатъчен анализ, че се извършва достатъчен анализ на данните в различните органи? Следващия въпрос. Каква е връзката между ОЛАФ и Европейската прокуратура? От една страна ОЛАФ извършва разследващи действия, от друга страна и Европейската прокуратура е, е създадена за да защитава интересите на Европейския съюз. Все още няма предвидена система за надзор и възникват и институционални въпроси между Европейската прокуратура и Евроюст. Няма ли да е разумно като радикално решение и трите институции да бъдат събрани на едно място? за да работят по разумен начин, всеки в съответствие с, с правомощията си. И по този начин ние ще се борим срещу международната престъпност, а няма да водим междуинституционални битки. Колкото повече се занимава европейското ниво с въпроси като коя агенция какво прави, толкова повече, толкова в по-голяма степен, степен международната престъпност ще се движи с бързи темпове. Десетки милиарди са съкратени от бюджета на Европейския съюз. Това не е единственият проблем, с който ще се сблъска ОЛАФ. Тези институционални въпроси трябва да се изчистят огромни международни компании се оказва, че участват в огромни престъпни мрежи и им се разминава. Понякога големите структури просто се измъкват. Успяват да се изплъзнат е, от, именно от е, вратичките, създадени от различните 28 системи. В Европол има национални експерти, които работят е, по национални правомощия, но поне те участват в разследванията, които се извършват в рамките на Европол. Структурата е логична, но аз се питам какво, какви ще са последиците за правоохранителната дейност, прокуратурата. Според мен между тях няма съгласуваност и ние трябва да имаме ясна представа за това как различните институции работят една с друга. So I also would ask you... Благодаря. Ще ви помоля да коментирате. Благодаря. Благодаря за въпроса. Абсолютно съм съгласна с вас, че има нужда от рационализация. Затова и аз споменах трите актьори. Трябва да имаме естествено и олов към тях. Трябва да го прибавим. Когато мислим за бъдещето на Европейската прокуратура, трябва да мислим и за бъдещето на Олаф. Дали, то, дали Олаф ще продължи да съществува, дали ще бъде разделен или ще бъде намален. Даже и в предложението на комисията има намек за това, че част от персонала на ОЛАФ ще трябва да премине към Европейската прокуратура. И ние знаем, че основният принцип на, един от основните принципи на, на, европейско, на предложението на комисията е да се създаде Европейска прокуратура без а, но, но без разходи. И това означава именно трансфер на част от персонала на Олаф. Това е противоречив. Противоречив принцип и създава доста несигурност и в Евроюст. Ако се говори за нулеви разходи, то това е доста рисковано и за Евроюст. Един от основните въпроси за нас е бъдещето на ОЛОВ. Когато говорим за, за бъдещето и създаването на Европейската прокуратура. А Европейската прокуратура и Евроюст, ако те бъдат под една опека. Добре. Като вземем принципа за разходите, за нулевите разходи, добре. Но това ще означава, че Европейската прокуратура трябва да използва всички административни а, възможности на Евроюст. Тогава Европейската прокуратура ще е част от, европейск, от е, е Евро, Юсно си остава тогава въпроса за седалището, защото през 2003 година Европейския съвет по ангажимента за седалище в Люксембург. А сега въпросът е, ако седалището е в Люксембург, то тогава как ще дели административни капацитети на Евроюст? Ако се запазва този принцип, който е всъщност добър, добър защото означава рационализиране на ресурси, то тогава се остава въпроса с политически ангажимент към Люксембург. Та да, остава. Така че има много отворени въпроси и Въпросите със седалищата ще бъдат решени, вероятно, чак в по-късна фаза, така че има много неизвестни. Няма да знаем отговора, отговорите до доста късна фаза. Да, господин после, както казват, въпросът за седалищата са много важни за съвета, така е. е има различни процедури при нас за Европейската прокуратура и Евроюст. Така че ние трябва да вземем предвид и този аспект. Добре. Следващият колега. Това е госпожа Лоре Стейн. Тя е докладчик по директивата за защитата на личните данни. Благодаря. Искам да благодаря за двете презентации, защото мисля, че получихме отчаиващо впечатление за сътрудничеството. Ние говорим за 28 системи и култури, но, този, но тази цифра може да я умножим с 4, 5 и 6 допълнителни институции. Нашата задача е да изработваме законодателни текстове. Очакваме, че тези текстове ще бъдат приложени по най-добрия начин. И тази роля е важна, така че благодаря ви за това, което представихте. Обаче по-важното е прилагането. Ние може да създадем на хартия идеалната система – но важното е как ще работят хората в самата система. И моят въпрос е за обучението на хората, които ще работят в институциите. И то не само на европейско, а и на национално равнище. Ето вашето заглавие, професор Техърт. Вие се занимавате с конституционализъм, с основни права, е, ръководите група за изследване, но малко университети в Европа предоставят такова обучение, правно обучение, което интегрира хоризонтално социални и технологични анализи. Това е чудесно. Така че каква е вашата визия? Как може да имаме хора, експерти от различните области, с правосъдие, полиция, технически експерти, които да могат да ни ориентират в тези системи, системи, които се създават с нашите усилия. И на следващо място гражданите – Имаме граждани, които са способни да, из, да, да участват продуктивно, проду, продик, продуктивно в нашите процеси, да поемат отговорност. Моят въпрос е за културата на защита на личните данни, за културата на приложението на законодателството. Нещата са много различни в държавите членки. Ето да видим британската традиция има от една страна, има, имаме, имаме е, германската традиция, имаме страни с комунистическо минало. Хората имат е, съвсем различни представи за рискове, за правоприлагане. И в този смисъл, как смятате, че може да комбинираме обучението на магистрати, полицай и граждани с създаването на тези институции, за които говорим. Благодаря. Ще ви помоля да коментирате и този въпрос. Да, благодаря. Това е чувствителен въпрос. Аз трябва да кажа, аз съм а, оптимист. Мисля, че с член 16 от договора за създаването на Европейския съюз, мисля, че този член създава една много критична постановка за опазване на личните данни, както и член, на, е, член 19. Той, то, тези членове позволяват един по-общ, по-широк подход – нещата са свързани с единия пазар и трансграничните аспекти. Мисля, че член 16 като мандат ни дава повод да помислим какво може да направим за защита на ценностите на хората и защита, защита на личните им данни. Виждаме какво се е случило в миналото, колко много работа се е свърш, свършило и е на, на, на този фон аз съм оптимист. Сега за процеса на обучение, аз го виждам, той се случва. Днес имаме емоционални дискусии между различните контролни органи, има различни идеи за Европа, те се развиват. Има евро... процес на европеизация и този процес напредва, той се развива. И в момента, когато се възникнат тези емоции, е, в същия момент се упражнява и кри... критичен контрол. Когато институциите когато процеси престанат да работят, те се връщат на изходна позиция. Ето, например, един испански гражданин би трябвало да може да се обърне към своя контролен орган, а не непременно към ирландския контролен орган. Но ако се окаже, че ирландския контролен орган не може да а, даде същата услуга и да услужи, да предостави същата услуга на, на испанския гражданин, то тогава ще имаме проблем. Т.е. тук става дума за един процес, за обработване на данни, един процес, който който трябва да се поддържа в движение. Радвам се, че дебатът е жив. И този дебат кара процеса да напредва. Да, по една, по понякога а, се напредва една крачка напредва назад, но така е. ето да видим, да засемем за примери екологията. Там също нещата не върват главно в областта на личните данни. Тяхното опазване Европа има абсолютно ясно добавена стойност. Резултатът и нашата цел и нашата цел не е да мислим по един и същи начин да имаме само а, една, един вид а, традиция, германска, например. Не, не, аз не се интересувам от това. Въпросът е да изградим а, една прагматична култура на защита на личните данни. Аз мисля, че това се случва. All kind of optimism. Да, мога да споделя всеки оптимизъм но въпросът ми не беше за емоции и оценка за изграждане на програми за обучение за юристи. Във вашия университет правите нещо такова. Можете ли да предложите за други университети програми в моята страна? Естония. Знам, че няма нито че има само един юрист, който е минал през програма защита на личните данни. Има нужда от разработване на учебни програми. Въпросът е спешен. Не е въпрос с дългосрочна перспектива. Въпросът е и доста пространен, затова искам да ви помоля да отговорите накратко. на този въпрос за образованието и разработването на програмата. Това са чувствителни въпроси, защото частният пазар може да играе роля в акредитацията. Без съмнение има професионализация на заетостта има много възможности за работа, има поне 400 длъжности в областта на защитата на личните данни. Беше преди 20 години аз бях странната птица, която се занимаваше с нещо непознато, а сега всички се обръщат към мен. Някога европейското право беше право в областта на конкуренцията. Тези юристи като че ли имаха господстваща роля твърде дълго. Сега нещата се промениха. Аз съм оптимист защитата на данните. Посланието, че защита на данните не е нещо любопитно и това е се оказва, че се осъзнава и в Източна Европа. Можем да научим много неща от страните от Източна Европа. Аз не бил говорил за дигитална разделителна линия. Все повече университети включват защита на лични данни в програмите си. Но тук няма да стигнем до консенсус. Може би в края да кажем, че днес след обяда обсъдихме в финансовите програми в областта на правосъдието и този въпрос и може би би било разумно да подкрепим проекти насочени към правно обучение в областта на щит на личните данни. Ще огледаме този въпрос. Накрая си позволявам да задам два въпроса, които да получат отговор с да или не. Първо към професор Вайзенберг. Имаме стратегия за вътрешна сигурност в Европейския съюз. Имаме ли нужда от европейски закон за правоохранителна? Да. Следващия въпрос към Пол Дехърт. Чух, че говорите за член 16 на договора, т.е. Лисабонския договор и независимия контрол, който е заложен в договорите. И ако ви попитат точно смятате ли, че сегашната ситуация на Европол и Евриюст се обогатява с, този, с тази разпоредба? Да, е отговорът. Добре, благодаря много. Очевидно е, че ни предстои много работа в двете области, които ни представихте. Благодаря ви за проучването, за работата. Окончателните проучвания ще са на разположение в края на годината и те ще бъдат представени през януари и февруари. Очакваме проучванията. Благодаря ви. Това беше първият ми ден като председател. Надявам се, че съм се справил добре. Не се стремях към аплодисменти, но накрая искам да благодаря на преводачите. Те заслужават аплодисментите, вършат си чудесно работата. Приятна вечер!